съобщение. Ирландските компетентни власти ме уведомиха, че господин Дероса се замества от 15 февруари 2012 година от госпожа Емер Костело. Така че приветстваме новата колега, госпожа Костело, ако е тук, нека да я аплодираме. Добре дошла след нас. Припомням ви, че съгласно член 3 параграф 2 на правилника госпожа Костело работи в парламента и в съответните органи пълноправно до, от момента, в който бъдат установени нейните правомощия и потвърдени. Също така, след като тя подпише декларация, че не упражнява несъвместима с дейността на депутат дейност. Така че много успех и ви пожелаваме, госпожо, във вашата работа. Сега преминаваме към спонтанните изказвания, като ситуацията е следваната: 15 души са поискали да се изкажат но не мога да а, дам думата на всички. Моля, проявете разбиране. ще следваме реда на политическите групи, на постъпилите е, желания. Така че госпожа Целевска е първа. Оля, пите. Dziękuję panie przewodniczący. Благодаря. Економическите политики на страните членки и на целият Европейски съюз са от ключово значение и ние трябва да им обърнем голямо внимание. В този труден момент е напълно естествено да търсим стабилизиране на пазарите. И това може да бъде постигнато единствено с координирани действия по бюджетната ни политика с цел да се подкрепят и иновациите. Освен това, трябва да се създават и работни места, особено за младите, да се намаляват разходите, да се преразгледат данъчната политика и да се намали бюрокрацията. Всичко това може да бъде постигнато от нашата стратегия и приоритетите е, за политиките ни до 2020 година. Но трябва да координираме дейността си, като отчитаме какво се случва на трудовите пазари. Това дългосрочен план ще повлияе благоприятно нашите общества. Благодаря. Госпожа Блинкевич Чуте. Labai svarbu atkreipti Europos vadovo tarybos dėmesį į tai, Када... Много е важно да се привлече вниманието на Европейския съвет върху последиците от кризата, като безработицата, изключването от обществото, които се утешняват в някои държави членки на държавите, особено тези, които прекалено усърдно прилагат мерките за економик. Това засяга най-много работниците с ниска квалификация. Бедността на унези, които работят, нараства. Те, от друга страна, знаят, че работните места са както зле платени, така и несигурни. Така че е важно да се подчертае пред съвета, че управлението на бюджета и мерките за економически растеж, както и мерките за економии, трябва да се приемат като цяло, защото са взаимно свързани. За нас това е предпоставка е, за економическото е, подобрение. Е, госпожа Цупер, казва председателя. Госпожа Цупер има думата сега. Бригада, сеньор президент. As políticas consignadas no semestre... Благодаря. Благодаря политиката в бюджетния пакет са е, легитимация на мерки за строги економии, които са недопустими за нас. Е, те са е, несъвместими с принципите на социална справедливост, економически растеж и насърчение на заетостта. Е, и резултата ще бъде обратен експлоатация на трудещите се, а също така и атака срещу всички придобити вече социални права. Така че ние трябва да разберем, че това само увеличава бедността, е, водени до още по-дълбока рецесия и увеличение на публичния дълг. Тоест, е, ние е, вече трябва да сложим край на този път. Е, трябва да има Европа на защита на правата на народите, за да се мобилизира потенциала на хората. В Португалия 350 хиляди пожелаха да се сложи край на мерките за сигурност и борбата трябва да продължи. Господин Чаба, казва председателя a two thousand and twelve évi növekedési jelentéssel kapcsolatban fontosnak. Благодаря, господин председател. Е, този доклад е, предизвиква няколко въпроса е, у мен. Колеги подчертаха дълговата криза и социалните аспекти в тази криза, които аспекти не трябва да бъдат пренебрегвани. Да, важно е да се борим с длъжнялостта, но хора, които и без друго са бедни, не могат да продължават да носят цялата тежест. Как е, да спазим изискването да не спада жизненото равнище. По отношение на бюджетната консолидация не трябва да забравяме това изискване и растежът не трябва да пренебрегва нашата социална отговорност, така че да не страдат само най-бедните. Е, надявам се след няколко години, поглеждайки назад, е, да кажем е, това да не стане. 2012 да е най-голямата социална криза. Следващия оратор. Госпожа Флашикова Бенова. Първо, искам да изкажа висока оценка на доклада на госпожа Берес. Тя там упоменава не само мерките за ограничения, но оглежда кризата като цяло. Подходът, който до сега бе предприеман, не носи ползи за всички, защото не отчита всички цели на стратегията 2020. Ние трябва да търсиме устойчив растеж – да търсим подпомагане на най-уязвимите групи и да търсим мерки за преодоляване на дисбаланса на трудовия пазар. Следващият оратор. Благодаря. Според мен страните членки трябва да прилагат програмите за економии, за да има контрол върху обществените финанси. В Ирландия, когато успяхме да овладеем публичните финанси, тръгнахме и по пътя на възстановяване. Но проблема е, че ако искаме пациентът, т.е. страните членки да оживее от тези програми на економии, трябва да има и някакви е, стимули за това. Така че стига вече сме прилагали само санкции. Трябва да има и стимули. Гърция произвежда 2% от брутния вътрешен продукт на е, Европа и по-малко от това на еврозоната. Защо тя трябва да срейне цялата еврозона? По-скоро нека да дадем помощ от тип помощта Маршал на тези страни, които имат проблеми. Защото всички ще спечелят от това. Ще имаме ползи, е, ако дадем повече стимули, отколкото санкции. Благодаря, господин Киркас. Ayer el comisario Olli Rehn aplaudía una reforma en España Вчера чух комисара Оли Рен, който приветства реформа в Испания, е, която в е, края на краищата е, дава възможност за съкръщение на млади хора без никаква компенсация. И Европейската харта трябва да възпрепятства именно такива произволни уволнения, защото не може младите хора или да се озоват безработни, или като бедни, е, трудещи се. Крайно време е да се занимаем с е, техните проблеми. Следващи изказващ се. Благодаря. Е, да, е, трябва да се атакуват тези е, проблеми, свързани с задлъжнялостта, а не да се пушваме дубки и трябва да се предприеме нещо по-значимо. Необходими са инвестиции в трайни устойчиви помощи в иновационната сфера, научната и развойна дейност, създаването на средни малки предприятия. И тогава ще постигнем растеж и ще разгърнем заетостта. Е, необходимо е, е да се осъществи контрол от Европейския съюз за проследяване на правилното освояване на предоставените средства. И само тогава ние ще успеем е, да бъдем разбрани от гражданите в държавите членки. и от тези, които разполагат с е, много висок доход. Доверието е нещо добро, но солидарността не трябва да бъде е, пренебрегвана и трябва да бъде контролирана. Благодаря. Toate bune și frumoase, și е, rapoartele prezentate și intervenția Comisiei. Докладът който ни се представя и изказванията на комисията са много добри, обаче напълно противоречат на това, което се случва драматично в страните членки. Безработните вече не получават държавни помощи и излизат от статистиката. За това и не могат да бъдат отчетени. А и правителствата ги забравят реформата в пенсионната система, гъвкавостта на трудовият пазар. Всичко това е много добро. Важно е. Но в Румъния, под надзора на Международния валутен фонд и Европейската комисия, проведохме реформа, която разгради профсъюзите, разби кодекса на труда, разпусна социалния и економически съвет и отне възможността на социалните партньори да бъдат включени в диалог. Ние трябва да търсиме отговори за възстановяване на економическото положение, защото в противен случай Румъния ще остане е, само една цифра в статистиката. Говорим за неолиберализъм, но аз не искам да има безработни в Румъния. Никой в Страсбург, никой в страните членки не следва да преживява това. Последния оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Преди всичко поздравления на тримата докладчици, чието доклади обсъждаме. В доклада ГОЗЕ се подчертава факта, че трябва да се намерят решения за финансовата криза, кризата на дълга и това трябва да се извърши с предприемане на мерки за дисциплина и дългосрочни приоритети. Наистина трябва да се постараем да направим всичко, което е възможно и по едно и също време. А определенето на приоритети не е достатъчно. Трябва и в краткосрочен план да се предприемат мерки, да се влее ликвидност в а, ежеднев, за ежедневните нужди, трябва да се намери решение на проблемите, с които се сблъскват правителствата, но трябва да се предприемат и структурни реформи, осигуряващи економически растеж. И на последно място е важно да се извършат някои институционални промени, свързани с функционирането на еврото и на Европейския съюз. Така че трябва един ясен политически дискурс и трябва да подкрепим всички тези мерки, които споменах. Благодаря, казва председателят. С това приключваме а, изказванията за привличане на вниманието, защото съветът докладчиците и комисията трябва все пак да се изкажат. Сега за комисията господин Ласло Андор. Благодаря. Благодаря за възможността да изслушам вашите мнения за годишния преглед за растежа на комисията. Първо, е, Считам, че мненията ни много съвпадат, особено по ключовите приоритети за политиката до 2012 година. Необходимостта да има реформа, да се търси растеж и да се действа. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да работим по-последователно, за да се съчетават дългосрочните цели на економическо и социално развитие и краткосрочните цели, че целящи постигане на стабилност в Европа и в еврозоната. За комисията е много успокоително от това, че мненията ни съвпадат. Вие сте избраните представители на европейските граждани и това, че вие подкрепяте тези мерки, ще им даде и по-голям елемент на доверие от страна на гражданите. Разбира се, има различни политически гледаща, различни подходи, различен акцент се слага на отделните инструменти Различни са мненията как да подходим към наши, постигането на нашите цели за економически растеж. Нека да ви представя мнението на комисията за това какво следва да бъде направено за постигане на растеж и създаване на повече работни места в настоящия момент. В е, дискусиите е, се отчете достатъчно много и необходимостта е, за инициативи за младеща и много се радвам, че излизате с този документ, където се говори за гаранции за младеща в Европа. Благодаря на госпожа Бастос, на господа Гурма и на всички останали, които говориха за мерките за младеща в положителен смисъл, защото тези мерки са много важни. Е, комисията в това отношение може да помогне с технически средства на страните членки, които искат да работят в тази насока. Също така е много важно, както се подчерта тук, да се подобрят е, образованието и професионалното обучение, за да могат да се посрещнат е, нуждите и търсенията на трудовият пазар. Е, в това отношение ние сме изготвили препоръки към страните членки за европейското полугодие. Има една водеща инициатива Младеща в движение. Ние работим е, за актуализирането и както и за пакета от законодателни мерки за заетост, който представихме. В момента разглеждаме и въпроса за това какви са последиците от политиките за гъвкаво социално осигуряване върху трудовия пазар. Във всички случаи е ясно, че една от основните области за създаване на работни места е работата с е, трудовия пазар, създаването примерно на зелена економика. Но освен тези така наречени зелени работни места, ние трябва да мислиме и за мерки, примерно за сектора на комуникационните и информационните технологии, който също ще създава много места, работни места в бъдеще. Раз... Предвиждат се схеми за стажове, заплатени такива, които да създават възможности за заемане после на по-качествени работни места от младите хора. Действително е, трябва да се направи повече за предприятията, особено за малките и средни предприятия. Това е много важен момент. Но в край на кращата къде е основният проблем за тези предприятия? Може би можем да подобрим законодателството, регулаторния режим, но в край на краищата проблема не е това, а финансите. Тоест, банките трябва да подпомагат предприятията, малките и средни предприятия особено. За това ще работим и за създаването и развитието на микрофинансиращ инструмент. Той всъщност действа в немалко страни членки и други страни членки възнамеряват да го въведат достатъчно бързо. Той е в подкрепа на малките и средни предприятия. Също мога да кажа, че според мен най-голямото предизвикателство за управлението на економиката в момента е да се справим с е, нарастващата поляризация в Европейския съюз. Вече е, много добре знаем, че не можем да приемаме решения, които да са еднакво ефективни за всички. Проблемите в някои страни са по-големи, отколкото в други и е, се получава разделение между страни, които се справят по-добре економически, където социалната стабилност е по-голяма и други страни, които са в периферията и всички тези проблеми са по- тежки и няма економическо възстановяване, а по-скоро върват към е, рецесия и риска да оставят поколенията без е, перспектива. Има много засилваща се миграция. Млади хора излизат от своите страни, а излизат и от Европа, защото не виждат възможност да работят, да се осъществят тук. Много благодаря на коментарите на колегата от Латвия, защото този пример ни показва, че е, макар и да се постига известна стабилност с определени мерки, подобен модел не бива да се използва абсолютно и в е, южните страни, защото не винаги води до финансова стабилност. Нека да подчертая, че европейското полугодие е и е, процес, от който се учим всички ние. Извадихме си много важни полуки от първия такъв е, семестър сега имаме възможност да обсъдим нещата много по-голями подробности. Комисията напълно си дава сметка колко е важно едно такова обсъждане. И за това ние искаме да подсилим стратегиите, особено наблюдението за постигането на целите за заетост и социалните цели – но и също така да получим по-голяма ангажираност на политическо ниво за постигане на целите. Това е много важно за постигане на цялостната цел на стратегията 2020. И освен, че трябва да постигнем ангажираност, ние имаме нужда и от вас, за да ни помогнете да засилим връзките с националните парламенти, така че националните програми също да включват целите на стратегията 2020. Благодаря за дебата. Председателя, сега давам думата на председателството е, почитаеми чанове, когато ме попитат е, вестниците, когато напуснат заседанието, какъв ще бъде, беше фокуса на дискусията, ще има е, един основен отговор младите хора и безработицата. Защото това беше ключова дума почти за всички, които се изказаха днес, когато обсъждаме економическия растеж и безработицата. Това е ключов въпрос и ние трябва да търсим пътища към неговото решение. Много е важно да чуем различни отговори тук, защото няма е, противоречие между економическо укрепване и економически растеж. Просто е въпрос на приоритет. Е, много е трудно, изключително трудни приоритети в нашите бюджети. Е, защото ние вече не можем просто да е, обсъждаме как ще използваме следващия милион или следващия милиард, а просто как харчим средствата, е, за да сме сигурни, че ги отпускаме за правилни приоритети. Това е важно както за националните, така и за Европейския парламент. Просто правилно ли сме определили нашите приоритети? Това е ключов въпрос. Имаше доста конфликти в отговорите на този въпрос защото ако искаме широка промяна, е, ние трябва е, да чуем все пак и мнението е, на хората, които са получатели на средствата по настоящия бюджет и съответното изразходване. Въпросът е, че управлението на економиките е част от отговора. Знам, че някои смятат, че трябва да се чака, но всъщност иззеленяването на нашите економики е част от отговора. Не можем да чакаме, защото по този начин по-ефективно ефективно ще използваме ресурсите си и ще има по-голямо пространство за инвестиции в най-важния ресурс, а именно човешките същества. Тоест, ние трябва да знаем е, кои са е, е, основните приоритети за тая на комисията, защото те са важни стъпки към постигането на целите на Европа 2020 за да сме сигурни, е, че е, ние е, искаме да има ръст, който да а също така и реставрация. Освен това трябва да има средства за възстановяване на работните места на малките и средни предприятия. Нито едно малко и средно предприятие не може да създава работни места, ако им се спрат кредитите. Нормалното кредитиране е много важно. На трето място на насърчаване на економически растеж конкурентоспособността. Това е много важно. Доста предложения вече са представени и които те вървят именно в тази посока. На четвърто място, е, това, което обсъждахме и днес, е как да да се справим с безработицата и социалните последици от кризата. И на пето място, може би, което беше леко подценено, е, това е модернизирането на администрацията, за да сме сигурни, е, че ние действително помагаме на предприятията да създадат работни места. Това са важни въпроси. Мисля, че е, реформата на пазара на труда също трябва да се разбира, за да може младите хора да влизат по-леко на пазара на труда, да сме сигурни, че действително те са прияти в предприятията и че им се дава реален шанс да участват в работата на предприятията и че съответно работата им е ценен принос за самото предприятие. И не на последно място, мисля, че дискусията е важна, защото е един от многото дебати, които или ще проведем за в бъдеще или вече сме провели, защото разрешението на кризата е дълга задача, която изисква много усилия от всички. Това предполага и сътрудничество. И когато обсъждаме решенията, това са едно от нещата, които аз споменах, които комисията спомена и е, доста от нещата, които се споменаха в изказванията днес. Мисля, че едно от нещата, които действително са предизвикателство за нас е да сътрудничим. Аз е, очаквам е, работата с Европейския парламент, всички направени предложения и да сме сигурни, че няма необходимо противоречие е, между мъдра консолидация и економически растеж в Европейския съюз. Благодаря ви за дискусията. Благодаря, госпожо председател на съвета. Сега ще приключим дискусията, като дадем думата на докладчиците. Госпожа Корнелисен, вие сте първа. Um, like to... Благодаря. Искам да благодаря на всички за дебата. Благодаря на докладчиците в Сянка. Ние говорихме много, е, работихме много бързо и много плодотворно. Благодаря на господин Гозес и на госпожа Берез за абсолютното сътрудничество по докладите. Много съм горда, че сме в една тройка с вас, така както каза госпожа Рапти, че можете да се оповавате на нас. Ние можем да дадем едни допълнителни мнения за економическите и социални е, проблеми. Много благодаря на парламента за изказаната подкрепа за нашата работа. На госпожа Харкинг мога да кажа, че действително трябва да се работи и за проблемите на дефицита и мерките за всяка определена страна, включително тези, където има бюджетен излишък. Надявам се, че госпожа Харкин може да подкрепи е, текста в моя доклад, който преди, е, призовава именно към такъв асиметричен подход – Навсякъде в институциите съществува безпокойство за нарастващата безработица и за социалните проблеми. Но всичко това, което говорим, може да си остане само на думи, ако не дадем възможност всички мерки да започнат да действат посредством бюджетни средства. Трябва да има процедура за борба с е, бедността, с борба с бюджетния недостиг. В всички законодателства ние би следвало да сложиме и социално измерение, за да можем да тич... търсим възстановяване на економиката. Благодаря, Жан Пол Гозес. Благодаря, господин председател. Да, сигурно сега не е най-подходящото време да взимам думата, но аз също искам а, да ви поздравя и да подчертая отличния дух на сътрудничество между тримата докладчици и докладчицата в Сянка. По същество, важното днес е след думите да преминем към дела и това естествено е най-трудното. По отношение на формата, искам да припомня, е, че 2012 е, година за европейското 6 месече за първи път е, ще подчертая новите рамки на засиленото економическо сътрудничество. Така че ние се обръщаме настоятелно към вас, господин комисар, комисията да направи една задълбочена оценка, а съвета трябва публично да обясни и да разясни своята позиция в рамките на економическия диалог с парламента когато така, тази позиция се отклонява значително от предложенията на комисията. Разбира се, държавите ще разполагат със съответната свобода на преценка в рамките на субсидиарността. Новите законови рамки предполагат, че парламента трябва активно да се включи в европейския семестър, така че да се засили отговорността по отношение на взетите решения така както това е предвидено в вторичните актове. В заключение искам да припомня исканията направени от парламента към комисията и съвета в резолюцията от 1 декември 2011 година. Важно е на, това, на тази резолюция да се даде прецизен публичен отговор. От това зависи действителния характер и ефективността на контролната функция на сега сегашния парламент. Благодаря ви много. А сега ще е, дам е, думата на госпожа Берес. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, вие казахте, че Европейският парламент е а, е, приел да не променя основните насоки. Да, добре, но бихме искали тези основни насоки да бъдат приложена. И в нашия доклад правим определени предложения, така че да имате, да, да приемете мерките, за да контролирате а, е, това прилагане. И наистина е изключително важно да се работи с държавите членки за един бюджет и разписване на бюджета, така че да се види какво е участието на държавите членки за осъществяване на стратегията 2020 година, а не за военни или други цели. Благодаря ви, госпожо министър, за вашето присъствие и това, което казахте, че а, по време на Екофин през февруари ще отчетете резултатите от сегашния ни дебат. Точно това искаме ние. И именно в такъв дух искаме да напредва европейската демокрация. И искаме в такъв дух да а, се проведе срещата на 27-28 февруари на представителите на националните парламенти парламенти, така че в европейския семестър демократичното измерение да има реална тежест. А един призив имам към вас. По време на съвета Екофин по същия начин да отчетете новата оценка на въздействието, която комисията трябва да обнародва утре. Става дума за а, оценка на а, въздействието на а, данъка върху транзакциите. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви. Сега пристъпваме към гласуване. Ако обичате, вземете местата си, за да пристъпим незабавно към гласуване.